I would like to ask everyone to sit down and to start the vote because we have just a long... Да започнем гласуването, ако обичате, защото ни предстои дълго гласуване. So we would like to welcome uh, the ECO member. Нека кажем добре дошли на членовете на Комисията по економически въпроси. Имаме съпредседателство, както виждате. Госпожо председател, господин Гозес, Исках да кажа на колегите от НП в комисия ЕКОН, да гледат Каринс. Много важна информация. Но преди да почнем гласуването, Нека ви уведомя, че има две корекции. Много е важно. Моля да ме слушате. Това са корекции в списъка за гласуване, раздаден с нощи. Едното е компромис Б. Второто устно изменение на ГУЕ 10% се иска и от зелените и СНП, но имаме изменения 214, 215, 220 и 221. Те ще отпаднат в зависимост от резултата от гласуването по компромис Б. Другото е пак по компромис Б устното изменение на АОД за членовете на семейството третото устно изменение по компромис Б. Тук погрешно е посочено изменение на 9.13. Обръщам се към всички, но най-вече към тези, които показват как да се гласува в групите. можем да направим електронна проверка, за да видим дали работят картите. Нека да тестваме системата проверовачно гласуване. Моля, гласувайте. Като че ли няма как да се гласува, може би има технически проблеми, е добре, че проверихме първо. Извинете, моята карта за гласуване не работи. Проблемът е, че цялата система не работи и ще ни трябва помощ. След това ще видим вече дали отделните карти също работят. Хайде пак да опитаме. Uh, let's try again. We are switching on and now no, no it is still not. Включваме. Не, не работи системата. Ще извикаме техниците. Надяваме се проблема да се отстрани, иначе нищо няма да излезе. Please, minute, Изчакайте само една минутка, техникът идва и тогава ще проверим и отделните карти. Но първо системата да се оправи. It is not recognizing any of the cards. Системата не отчита нито е една от картите. Преди поне отчиташе тези на комисията Либе, сега отказва изобщо да регистрира нашия вод. We are really sorry we had a vote before. Много съжалявам, ние гласувахме по-рано сутринта, всичко беше наред. Uh, uh, Госпожо председател, обструва ми се, че като че ли хазартната индустрия се е намесила в начина ни на гласуване. Вие всички знаете как лобират те. Ето виждаме резултата. Има какви ли не теории за конспирацията, но все пак Надявам се, че системата ще проработи. Ето, за моята карта виждам, че трябва да я поставя по противоположния начин, но това съвсем не е така. Очевидно, системата не работи. Ясно е, че всички теории за конспирацията са верни. Знаете обаче, че Либе е в основата на всичко. Ние сме най-големите конспиратори Uh, Ако имате идеи как да оправим системата, моля ви, вземете думата. Ами да гласуваме с дигане на ръце тогава. Защо да не гласуваме с дигане на ръце? Моля ви, бъдете търпеливи ще знаем поне рано или късно дали системата ще се оправи. Ако ни кажат, че няма да се оправи, вече ще видим какво да правим. Уведомиха ни, че сега ще рестартира цялата система, за което са необходими 5 минути. Аз предпочитам да изчакаме 5 минути, защото ако се случи да е необходимо да се направи електронна проверка, нещата много ще се объркат. Нека да почакаме. Междувременно се забавлявайте, поговорете с колегите от другата комисия. Когато системата се оправи, ще гласуваме. Uh, да направим отново проверовачно гласуване, дано резултатът да е положителен. Моля, гласувайте. What, what do we have? 59 pounds and 54. And last we were so 5 pounds or not plus 12. Good. 60 pounds. Are we sure? Yes, now it is uh, because it is still four uh, positive votes are missing. Uh, six? Не виждаме 6 от гласовете, които би трябвало да са в залата. Вижте дали картите ви работят, дали са поставени правилно Three more. Three cards. Two. Yeah, no, two is, is still missing. Още две карти ни липсват. Една само. Натиснете по-силно. И картата, и бутона. Все още имаме един глас по-малко. Проверихте ли всички картата си? Mine is working. Yeah, we close the vote. Край на гласуването. Много хубаво вече ще започнем да работим ефективно. Компромис минус АА. Зелените искат разделно гласуване. Първа част против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, електронна проверка. Край на гласуването.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 Край на гласуването. 32 за, 30 против. Приема се. Четвърта част. За. Против. Въздържали се. Четвърта част гласуваме. Четвърта част за. против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим електронно. Яйце с клост. Край на гласуването. 36 гласа за. Моля ви да вдигате по-високо ръце. Има много хора в залата. 184-то изменение за против въздържали се отхвърля се 187 188 поправя се председателката за 188 за против въздържали се приема се Двеста и едно за против въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, проверка. 202 Край на гласуването. Тридесет на тридесет. 33 против, отхвърля се. Устните изменения. Комисия ЕКОН ги започва. Компромис Б. Кой го подкрепя? Кой е против? въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Двадесет и седем за, тридесет и шест против, отхвърля се. Устно изменение 2. зелените и социалистите за против въздържали се отхвърля се устно изменение 3 на АЛДЕ кой е за, против въздържали се отхвърля се и сега компромис 3. Всъщност поправя се председателката, целият компромис, заедно с устните изменения за против въздържали се, приема се. Следващите отпадат, Two more page and we have 200... И така стигаме до 225. All of the others are... Всички предходни изменения отпадат. 225. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да направим проверка. Край на гласуването. Двадесет и пет за, тридесет и осем против, отхвърля се. Компромис С. За. No? Just a minute, we are checking because there are many falling. Compromise C in favor, in favor, once for, sorry. Още веднъж, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. Пак имаме устно изменение. Първа част за против въздържали се, отхвърля се. Можем да проверим, но е ясно, че се отхвърля. Добре, нека проверим. Край на гласуването. 23 за, 39 против. Устно изменение 3 за. Извинете, казва председателката 2 за, против въздържали се, отхвърля се. Сега вече устно изменение 3. Yeah, yeah. Compromise, uh... Всъщност, целият компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис F тук отпадат доста изменения. It's on Article 7. On Article 7. Should be here. Yeah. Uh, it, it is on the 15 or the 19th page. Компромис е за. Против въздържали се, приема се. Двеста седемдесет и едно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. 271. Край на гласуването. Отхвърля се, но както виждаме беше на кантар. Компромис Г латинско по член 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 283 втора част за. Против. Кой е за? Против. Въздържали се. Има ли нужда да проверим? Да проверим. Край на гласуването. Е, ясно е, че се отхвърля. 285 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 287 за. против, въздържали се, приема се. Компромис хаш. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис и латинско по член 10, устно изменение отново. Кой е за устното изменение? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Разделно гласуване на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се, приема се. Следващия компромис J. Започва с устно изменение. Кой е за? против. Въздържали се, отхвърля се. Да направим проверка. Госпожо председател, по 301 защо не гласувахме? Защото 301 отпада, ако се приеме компромис и латинско. Ако и във вашия списък пише същото, е ясно защо не сме го гласували. Сега компромис J, устно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тридесет и трима за, двадесет и седем против. Приема се. Второто устно изменение за против. Нека направим проверка. Устно изменение 2. Край на гласуването. Госпожо председател, къде мислите, че сме стигнали в списъка за гласуване? Аз се обърках. Мислех, че знам къде сме. Гласуваме компромис J. Знаете, че по традиция започваме с устните изменения, така че първо гласуваме устното изменение – сега гласуваме второто устно изменение, преди да гласуваме компромис. Казах ви в началото, че в различните комисии се работи по различен начин. Обикновено ние започваме с устните изменения и едва след като ги гласуваме тях, гласуваме целият компромис. Сега второто устно изменение. Имате ли го? Госпожо председател, ние нямаме второ устно изменение в нашия списък. Има второ изменение. Надявам се то да е включено във вашия списък. Първото устно изменение го виждате. Сега ще ви прочета второто, само трябва да намеря откъде започва. It was rejected. The second one. Yes, it was 25 34. It was rejected. Uh, it was rejected. Uh, uh it was rejected. The second one. Did you find the second? Второто беше отхвърлено. Намерихте ли го? Да, трудно е да се стигне е, да се свикне с различния метод на работа, но мисля, че вече всички знаят къде точно сме стигнали с списъка. Разделно гласуване по компромиса. Първа част за. Първо гласувахме устните изменения, сега гласуваме компромиса. Гласувахме двете устни изменения, сега гласуваме компромиса на две части. Първата част на компромиса. Кой е за? Първата част на компромиса. Против? въздържали се. Ясно е, че се приема. Втората част на компромиса. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 309 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 310 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 311. Компромис Л. Разделно гласуване по искане на ГОЕ. Първа част за против въздържали се. Приема се втора част за против въздържали се. Електронна проверка, ако обичате. компромис Л гласуваме втората част. No. окей, електроник вот vote is <laughs> Край на гласуването. Отново теория на конспирацията. Край на гласуването, както казах. 34 гласа за, 28 против, приема се. Триста за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис М за. Против. Въздържали се, приема се. 329 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. 329. Електронна проверка. Не ме обърквайте още повече, казва председателката. Край на гласуването. 30 на 30. Отхвърля се. Компромис Н за против въздържали се, приема се. 339 за против, въздържали се, отхвърля се. 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. И Юри 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. гласувахме предишното изменение 2 до 5 ги гласувахме заедно, за това сега преминаваме на 352. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Край на гласуването. Следващото е 39-то. Преминаваме нататък. Компромис 2. Започваме наново с устното изменение. За устното изменение. Против. Въздържали се. Хвърля се. Разделно гласуване по компромис. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отпадат. Сега 244, втора част. За. Втора част 244 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се, приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За против, въздържали се, приема се. Компромис Кил. Шест страници. Кил. 31-33 член и 37. Устно изменение. На НП. За. Устното изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисното изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Before. Uh, the next one is amendment. Изменение 424. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. The vote is closed. Край на гласуването. 39 plus and 20. 39 за, 21 против. Приема се. 428 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. There's, it is an old yes, falling. Yeah, yeah. Again, uh, many falling. Отпаднаха много. Стигаме до компромисар. Страниците са номерирани различно. Компромисар. Е, е, uh, Мисля, че трябва да гласуваме по 154, тъй като осното изменение не бе прието. 154. Е, one. Can, can you have... Може да ни помогнете да го намерим. Article 27. 27а е членът. Wait a minute. This long, long backwards. Article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 устното изменение. <laughs> Текат консултации по въпроса, както виждате. Мисля, че повечето хора смятат, че трябва да се гласува по това. Прав сте. Това е преди изменение 432. Различна е, различна е номера на страницата, 27 член, А, нов, изменение 154. Could you find it? Who is in favor? За. As far as I see, not all of the groups have... Не всички групи са го открили, така че ще почакаме. Are you sure? <laughs> okay. Uh, who is, uh, who is... Против. Въздържали си? Отхвърля се. Благодаря, че ни припомнихте. Next one is comp... Компромисар. За. Против. Въздържали се. Приема се. The next one is amendment 444 и 445 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Не. We can check. Проверка. 444 е, е, and 445. 444 и 445. The vote is, vote is closed. Край на гласуването. It is clearly rejected. Отхвърля се. 24 за, 33 против. 450 за. Против. Въздържали се проверка. The vote is closed. Край на гласуването. 31 in favor and 20. за, 28 против. Приема се. 451 за. Против. Въздържали се. Приема се. 449 за. Против. Въздържали се. Приема се. 452 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седем девет. И 9.35. Идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 453 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 455. Не. 454. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 455 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Then чек. Проверка. 455. Electronic check. It's over. The... Край на гласуването по 455. Приема се. 38 за, 21 против. Компромис С. За против, въздържали се, приема се. Честотен 65 за. Прав сте. Има и друга страница. 465 и 466 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 467. За. Против. Въздържали се. Проверка. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Моля, вдигайте ръка. 668. За. Против. Въздържали се. Приема се. Можем да го проверим. The vote is closed. Край на гласуването. Тридесет на 28. Приема се. 669 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. 470 за. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. 28 за, 29 против. Отхвърля се. 471 за. Против. Въздържали се. Проверка. 671 проверка. Край на гласуването. 30 за, 25 против, приема се. 72 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 673 за. Против. Въздържали се. Проверка. 473 checking. 473, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Then please, uh, please raise your hand. Вдигайте ръце, защото тук е ясно, но преди не беше ясно. Когато броях ръцете. 474 за.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 Въздържали се. Приема се. 937. 479 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Половината група мисля, че беше, ма не е ясно. Край. 31 за, 25 против, приема се. 84 за, против, въздържали се. Проблема е, че няма ръце. Знам, че е дълго гласуването и затова сега трябва да проверим електронно. 84 е електронно гласуване. Край. 37 за, 20 против. Не става ясно, когато броя ръцете просто. 87 за, против. 85, извинете. 38 за. Против. Въздържали се, приема се. 39 за. против, въздържали се, приема се. 680 за, против, въздържали се, приема се. 481 за, против, въздържали се, проверка. 481 Край на гласуването. 27 за, 29 против, отхвърля се. Компромис Ю или У. За. Против, въздържали се, приема се. 493. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искам само да ви кажа, че имаме превод за още 10 минути или 12. Опитайте се да го свършите. След това няма да има превод. 9.40. За. Против. Въздържали се. Приема се. 494 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Бързо. Край. Двадесет за, 29 против. Отхвърля се. 495 за, против, въздържали се, приема се. 496 за, против, въздържали се, отхвърля се. 497 за, против, въздържали се, отхвърля се. 498 за, против, въздържали се, отхвърля се. 499 и 88 заедно. За. Ест. Против, въздържали се, приема се. 500 за, против, въздържали се, отхвърля се. 501 за, против, въздържали се, отхвърля се 5-0-2 за против, въздържали се, приема се 500, проверяваме. Чакайте е, е, е, да надавтите. It's a, uh, 23, uh... 23 за, 32 против. Отхвърля се. 5. Следващото 503 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 504 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 505 за против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 515 за, против, Въздържали се. Проверка. 515. Проверка 515. Край на гласуването. 24 in favor, 29 against. So... 24 за, 29 против. Отхвърля се. 516 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. 516. Проверка. Край. 32 за. Приема се. 517 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 447 за против, въздържали се, отхвърля се. 520 за. 519 беше гласувано с 244. 520 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 521 за, против, въздържали се, отхвърля се. 522 за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до приложенията. 523 за. To 4, you are right. Да, и 524 прав сте. Нека сега пак да видим. 524 против. Въздържали се, приема се. На базата на дигнатите ръце. 525 и 526 за. Против. Въздържали се, приемат се. 527 и 530 за против, въздържали се, приемат се. 528 за, против, въздържали се, приема се. 529 за, против. Check it. Да проверим 529. Disclosed. Край на гласуването. 30 за, 22 ма против. Приема се. 531 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля ви, следете гласуването. Много е трудно да виждам ръцете. Край на гласуването. 30 за, 22 против, приема се. 5-3-2. Ясно е, да. Но много по-малко ръце бяха вдигнати. 5-32 за, против. Въздържали се, приема се. 5-3-3 за, против. Въздържали се, Приема се. 92 и 942. 5.43, проверяваме, но много моля вдигайте ръце. Closed. Край на гласуването. 33 за, 21 против. 92 и 942 заедно за, против, въздържали се, приема се. 943 за, против, въздържали се, отхвърля се. 534 за, против, въздържали се, проверка. Check it. 34. Пост. Край. Приема се. 32 гласа за. 20 против. 5-3-5 е следващото за. Против. Приема се. 5-3-6 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 9-3 за. против, въздържали се, приема се. 5. Пет, три, девет и петстотин и четиридесет. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 542 за против, въздържали се, приемат се. Юри 30. За, против, въздържали се, отхвърля се. 5-4-4. 5-4-4 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис дубъл В за. Против въздържали се, приема се. Сега препратките. 94 за, против, въздържали се, 95 приема се. Предишното 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за,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 101. Проверка. 100. The vote is closed. 100. 26, 20, за, 23 против, значи се приемам. 101 за, против, приема се. Изменение 2 за,